госпожа комисар, казва председателят. С това е, закривам дебата. Гласуването ще се проведе в четвъртък. Следващото пленарно заседание е, ще бъде утре от 9 часа. Дневния ред.